при нас. Нещо не им хареса и си тръгнаха, но нямам никакво съмнение, че ще стане по-интересно. Следващата точка е представяне на отчет по въпросите на преселването и презаселването от не и комисията. Трябва да ви уведомя, че миналия ноември държавите членки и комисията проведоха един форум по този въпрос – посветен на възможен пилотен проект заедно с австрийската инициатива Safe Lives или Безопасни животи. Имаме и колега, която ще ни даде повече информация, но това беше идеята, форума трябваше да бъде отложен. За нас резултатите са много важни. Именно за това първо ще поканим госпожа Филипа Кандлер, която ще ни уведоми за Министерската конференция по въпросите на презаселването, проведена в Женева през декември 2014 година. Тя ще говори и за втория и третия ден на конференцията, както и съответно предизвикателствата на закрилата и закрилата по море. Надявам се, че докато подготвим екрана, вие също ще бъдете готова. След това ще изслушаме господин Лорон Машел, който е директор в Генерална дирекция вътрешни работи. Заповядайте. Well, thank you very much for that and... Uh, Благодаря ви. Както казахте, аз се казвам Филипа Кендлер и работя за представителството на ОНЕ в Брюксел. Много ми е приятно, че бях поканена, като ме помолиха да говоря по диалога за закрила в морето, провен се през декември 2014 година, както и за резултатите от конференцията за поемане на ангажименти, пак в Женева, свързана най-вече с презаселването на сирийски бежанци тъй като ние се интересуваме от плановете за презаселване на групите от интерес за ВКПБ ОНЕ. Нека ви уведомя, че в края на 2014 година 50 милиона бяха насилствено разселени бежанци, както и вътрешно разселени в страните си. В резултат на кризите в Сирия 3,8 милиона бежанци, основно в съседни страни, но също и Египет и Северна Африка, както и 6,7 милиона вътрешно разселени сирийци все още в рамките на страната. Трябва да отбележа, че в край на 2014 година в неиндустриализираните страни се намираха около 90% от бежанците на света, но в Европа също има увеличаване на прииждащите. При обежището имаме 640 000 молби в 38 европейски държави, не само в ЕС. 500 000 от тези моби постъпиха в Европейския съюз. Това разбира се са предварителните фигури. Предварителните цифри, извинете, основните националности на кандидатстващите за обежище включват сирийци, най-голямата група, но също иракчани, афганистанци, еритрейци. В пресата имат доста доклади за еритрейците, които идват по Средиземноморския канал. Германия и Швеция са получили 46% от тези молби. Освен това, се обсъждат приижданията по море 2014 година. Имахме драматично увеличение на бройката с 280 хиляди, от тях 170 хиляди в Италия. ВКПБО не отбелязва, че половината от тях идват от страни, които са източник на бежанци, като Еритрея и Сирия. Тенденцията да се увеличават пристиганията по море продължава и през 2015 година имаме 3500 пристигнали по море в Италия. 62% увеличение в сравнение с предходния период през 2014 година. 2014 година бяха направени усилия като Маре Ностром, операция в Италия, спасяването на хора, които загиват по море. 2015 година имаме 370 докладвани случая. Ако сравняваме с януари и февруари 2014 година, имаме само 12 загинали по море. Виждате колко е голяма промяната. Това, разбира се, са прогнозни цифри, още не може да се говори със сигурност. Um, so now perhaps moving on to the, to the first part of what I was asked to, to present. Сега да премина към първата част. Диалога на високо ниво за закрила в морето. Комисията проведе диалог по основните въпроси 2012 година по вероисповеданието и закрилата, 2013 разселените лица, мината година най-вече закрилата по море. Много от хората, които предприемат такива пътувания, са предмет на работата на ВКПБ ООН. Принципно няма заключения след такива дебати. Целта е да се проведе разискване между участниците. Имахме делегации от 88 страни, голям брой НПО, експерти на 400 участника, най-високата бройка до сега. Това показва колко е важен въпроса в световен мащаб участваха много организации, като ВКПБ но и Международната организация по миграцията, Международната морска организация, Комисаря по човешките права. Всички те излязоха с общ призив към държавите членки да се преборят с корените на миграцията по море. бяха разгледани въпроси като спасяване и сваляне от лодките, както и международните отговорности при споделяне на бремето. Стигна се до консенсус, че не е достатъчно да се работи само по възпиращите фактори или едностранните мерки – тези пътувания са много опасни. Беше направена и връзката с необходимостта изобщо да се говори за миграцията от гледна точка на развитието. Има призив да се работи по причините за миграцията в страните по происход – като най-вече се обърне внимание на това, че хората бягат от конфликтите, от преследването и за това е необходимо да се намират политически решения. Също така беше отбелязано, че е необходимо да се пресече експлоатацията от страна на каналджиите – бяха обсъдени правните альтернативи, като заключението беше, че един от най-добрите начини да се възпрепятства нелегалното преминаване по море е увеличаването на законовия достъп за хората, които наистина имат нужда от закрила. Отново беше подчертана важността на сътрудничеството. Говорихме и за капацитета за спасителни операции на различни региони, най-вече Средиземноморието, необходимостта този капацитет да се доразвие. Беше отчетено, че миграцията е част от решението, а не от проблема – на съвременните общества. Това е важна стъпка напред и в това отношение приветстваме европейските инициативи, като тези на Комисията за всеобхватен подход към миграцията. Има го и доклада по собствена инициатива на Европейския парламент за ситуацията в Средиземноморието и необходимостта от холистичен подход. Очевидно презентацията няма как да бъде показана, но така или иначе аз вече споменах какво следва този диалог. Работата по спасителните операции, свалянето от лодките, инициативи като тези за Централното Средиземноморие, които се разработват заедно с ВКПБ ООН, а вие разполагате с документи. Те са ви сложени в папките. Работи се и с корабостроителната индустрия, защото корабите са част от операциите по издирване и спасяване – освен това е необходимо да има съвместен план за действие на всички агенции. Работи се и с Международната морска организация със седалище в Лондон. Тя организира специален семинар, който се провежда следващата седмица. Доколкото разбирам, комисията също ще бъде представена, ще участва и ВКПБ ОНЕ. Работата с гражданското общество и НПО също беше подчертана като особено важна. Най-вече от гледна точка на информацията за неправителствени организации, които работят в съответните региони, за да се знае какъв е профила на хората, предприемащи пътуванията и от какви специални нужди какви специални нужди имат и как да се работи с тях. Например, информация за Найроби. Инициативата за подкрепа на мигрантите в страни в криза е нещо друго, по което ще продължим да работим след диалога на Върховния комисар ще работим и по традиционните канали за заселване и презаселване. Това са някои от препоръките в резултат на диалога. Може би трябва да спомена също така, че сигурно сред вас има участници в диалога, комисията също беше представена, както казах. Ако ми позволите, ще се отклоня за малко, като поговоря за регионалните инициативи, като тази за Централното Средиземноморие. Виждам, че вече разполагаме с презентацията, но слайда е малко по-напред. Да, всеки разполага с нея, казва председателя. Това беше инициатива, по която започнахме да работим с нашето звено за международна закрила, започнала през октомври 2013 година след трагедията в Лампедуза. Предлагат се 12 точки да се работи с страните по происход, транзитните страни, европейските страни, дестинации – Ако говорим за дейностите и препоръките в Европейския съюз, то тук също има различни инициативи. Фокуса е върху издирването и спасяването на хора по море. Необходимо е Италия да бъде финансирана, за да започне отново тези операции – така се връщаме към цифрите, които споменах в началото, прилива към Средиземноморието и факта, че 2015 година имаме увеличение спрямо предходния период на 2014 година. Frontex изпълнява операцията Тритон, но те нямат мандат, нямат и ресурси. Нещо друго, за което призоваваме в Европейския съюз е бързи процедури за сваляне от лодките на спасените. Проблемът в момента не е особено голям, но в миналото той беше наистина сериозен. Ето тук виждате и схема която показва действията на Европейския съюз при пристигането на лодките в държавите членки. Идентификация на лицата, за да се отделят тези, които се нуждаят от международна закрила и да се предложат други решения на останалите. Набелязват се уязвимите лица, хората с специални нужди, здравни проблеми – за да може да им се помогне, когато слизат от лодките. Смятаме, че идентификацията е от ключово значение. Тя е свързана и с сигурността, разбира се, и според ВКПБ ООН е много важно да се знае кои са тези лица, какви са техните профили. Предоставянето на съвети и регистрацията – това са услуги от ключово значение. За нас е важно да видим как съществуващите инструменти и регламенти в Европейския съюз могат да се прилагат на практика, да помагат на пристигащите Освен това, има и приложими разпоредби за зависими членове на семейството. За нас е важно и как могат да се използват проактивно дискреционните клаузи, например при сирийците и еритрейците, които със сигурност в повечето случаи се нуждаят от международна закрила. Както казах, тези хора са решението на проблема, а не проблема. Те могат да бъдат прияти в дадена държава членка, да се съберат с семейството си в друга, дори извън Европейския съюз. Стига да имат роднини в тези страни. Има някой от тях с съпруги и съпрузи в САЩ, например, или Канада – Тяхната бройка не е голяма, но все пак те трябва да получат решение, което отговаря на нуждите им. И накрая връщането на тези, които не се нуждаят от международна закрила, ВКПБ, няма нищо против, ако те не могат да докажат друга законова причина за престой в Европейския съюз. Но връщането трябва да стане при опазване на човешкото достоинство, ако може доброволно. Това са тъй наречените подпомогнати доброволни връщания. Това предлагаме в рамките на Европейския съюз. По отношение на Средиземноморската инициатива работим и по инициативата Страни на първо обежище. Тук Искаме да се установи ефикасна система за убежище, нещо по което отдавна работим извън Европа и ще продължим да го правим. Достъп до устойчиви решения, предоставяне на образование, на възможност за доброволни връщания, когато това е възможно. Освен това, с подкрепата на комисията разработихме информационни кампании, особено за сомалийците и еритрейците в източния, източната част на Африканския рок. Уведомяваме ги за опасностите от пътуването, както и за други законови альтернативи. за да може те да ги знаят, например през заселване или събиране на семейството. На трето място при тази инициатива говорим за страните по происход. Тук възможностите на ВКПБ не са ограничени, но ние работим с други организации по зачитането на правата на човека, както и програми като Програмата за развитие на ООН и Програмата за връщащите се. Това е основното по инициативата за Централното Средиземноморие. На второ място бях помолена да говоря за презаселването. нещо, което се свързва много добре с инициативи, които предлагаме за Средиземноморието, например. Първо световното презаселване, съгласно ВКПБ ОН, имаме 960 000 бежанци. 2014 година планирахме 94 000 молби в различните страни. Най-много се приемат в САЩ. Около 60 000 годишно. Това е доста голяма бройка. Не разполагаме с актуализираните данни, за 2014 година, те все още се доуточняват, но Ние предадохме 71 000 за презаселване, 90% от тях в Европа. Има приоритетни обстоятелства при това презаселване, няма да навлизам в подробности, но основното е да се откликне на това, което се случва в Сирия. Презаселването е израз на солидарност и със съседните страни, където има голям брой бежанци. При презаселването извън Сирия даваме приоритет на някои профили – оцелелите от насилие и изтезания, уязвимите Трябва да кажа, че основните профили за презаселване са оцелелите от изтезание от насилие и тези с нужда от закрила. Същевременно се проведе и Министерска конференция за поемане на ангажименти пак в Женева миналата година участваха над 40 страни, различни представители на НПО, на Европейската комисия. 26 страни поеха ангажимент. Осигурени са около 58 000 места, а в САЩ бройката е неограничена. Обикновено около 80 000. Освен това, имаме и други видове визи, които се предоставят на сирийците, около 20 000, други форми на прием в страни като Бразилия, Франция, Германия, Ирландия, Обединеното кралство, които имат различни начини на прием на сирийските бежанци. 19 европейски страни поеха ангажимент, 15 от тях в ЕС – 37 000 осигурени места, нещо, което е много положително. От тях 30 000 са обещани от Германия, което е интересно в сравнение с това, което поемат другите държави членки. Има и допълнителни програми във Франция, Ирландия. Те имат собствени хуманитарни програми, в Великобритания също има схема за презаселване. Казаха ми, че трябва да оставя време за въпроси, но нека се спре на заключенията на министрите по вътрешните работи от октомври 2014 година. Имаше призив към държавите членки доброволно да предоставят места. Нещо, което ние подкрепяме. Накрая – има и други форми на прием, по които работим. Хуманитарни визи, индивидуални схеми за подкрепа. В Германия вече се работи по вид частно спонсорство, което може да проработи като модел и за други държави. Прием на роднини, в допълнение на тези, които са в кръга по директивата за събиране на семействата. Стипендии за училище за бежанците и различни предпазни механизми. Накрая нека обърна внимание на интеграцията. За нас е важно участието на повече държави, но също така те трябва да имат готовност за това презаселване, така че бежанците, които се окажат в съответната страна, да получат реална помощ за интегриране. Благодаря. Колеги, разполагате с текста на презентацията пред себе си. Във втората част по тази точка ще чуем и информация от, от Европейската комисия. Има нещо, което остана останало сутринта да назначим докладчици. Във втората част на информацията днес ще дам думата на Европейската комисия. Моля ви, ограничете вашето изказване, за да има време за депутатите да зададат въпроси и да поставят допълнителни теми. Благодаря, господин председател. Преди да ви съобща за резултатите от срещата, мога да кажа, че напълно споделяме анализът, който чухме преди малко за това какво е положението и какво трябва да се направи. Няколко думи за спасителните операции по море. Осигурихме още 20 милиона евро за Frontex за тези операции. С този подход обаче не можем да спасим живота на всички мигранти, които са се качили на лодки и пресичат Средиземноморието. Преди две седмици имаше случаи пътниците да се товарят на лодки под дулото на оръжие. А пък маршрутът е доста дълъг, повече от 200 км без спасителни бележки и хора, които не знаят как да плуват. Това са хора от Сахара и не са виждали море. Не очаквайте Фронтекс да спаси всички тези, които поемат към Европа по този начин. Имаше много критики срещу Европа Казвам всичко това, за да е ясно, че няма решение на проблем с такъв мащаб. Сега позволете ми бързо да ви съобща за срещата на 27 ноември. Да, продължавате, казва председателят по този начин. Като казвате Европа, на, на, имаме предвид държавите членки. В парламента разбираме много добре какво прави Фронтекс. Упражняваме надзор върху дейността на тази организация. Може ли да не кажете за резултатите от срещите? Да, Пресата често критикува Брюксел, само че не правят разлика между парламента, Европейската комисия и държавите членки. Резултатите от е, срещата говорихме за три неща през заселване, след това как да приложим решенията на съвета за по-добър баланс при презаселването, после на преселването и как да се задейства един механизъм вътре в Европейския съюз в случай на криза. Трето, говорихме за допълнителни правни възможности за международна закрила. Всички държави членки настояват за доброволният характер на, на презаселването дори и ако се постигне по-добър баланс между държавите. На второ място, по правните възможности, повечето от държавите смятат, че основната насока трябва да бъде преселване. Не желаят инвестиции в други варианти и не искат Европейския съюз да приема нови законодателни актове. На трето място за презаселването и поемането на бремето заедно формулата за разпределение. Първо трябва да се уточни на колко броя обещава Европейския съюз. След това този брой ще бъде разпределен между държавите и членки. Един от критериите за тази цел е размерът на населението и големината на БВП. Беше споменат броят на искащите убежище в бъде миналия период някои държави поставиха въпроса за процента безработица. Ако той е висок, тогава интеграцията е много трудна. На тази база комисията ще излезе с предложение за балансиран подход, за да могат всички държави членки да участват. С съвсем откровено <clears throat> няма защо да включваме Германия и Швеция защото те вече участват в проектите за преселване. Важното е да се включат държави, които не са участвали до сега. Държавите настояват на доброволния подход. Важното е да включим достатъчно брой държави членки, а пък другите, които не участват, да помогнат за тези проекти чрез специалисти и финансиране. И още нещо за преселването. Държавите членки не са много готови <clears throat> за този процес. Поискаха от комисията да продължи да работи върху особените условия, които задействат механизма за пресилване. Това е господин председател. Исках да разбера кои държави са заявили да не на срещата. Имаше доста голям дисбаланс между държавите, които полагат усилия и други, които не правят нищо. Какво е мнението на комисията? <clears throat> Какви са причините и какво може да се направи. Знаем много добре за дейността на фронтекста. Благодаря. Колеги, сега ще имате думата за въпроси и коментари. Господин Хал, благодаря, господин председател. Благодаря и за информацията, която получихме. Швеция и Германия, както видяхме, получават някъде почти половината от заявките за убежище. Тези две държави са далеч от точката на влизане и до тях не може да се стигне без да се мине през няколко държави членки, където обикновено се подават заявките. Този дисбаланс не може да продължи. Бих искал да, да чуя вашите идеи за а, този дисбаланс. Какво ще стане след а, формулата за преразпределение? Хората могат да пътуват свободно вътре в Европейския съюз. И можем да предположим, че ще се насочат към държави, които според тях са привлекателни сравнение с държавата, в която са влезли на първо място. Благодаря. Имаме доста дълъг списък на желаящи да вземат думата. Ана Гомес, моля. Having visited last week, uh... Мината седмица аз посетих Центъра за бежанци в Бейрут, където в момента се приемат 11 000 бежанци всеки месец. Преди бройката беше още по-голяма. Говорим за място с размерите на Швейцария, но една четвърт идват от сирийските войни. Прави се много и в Йордания – Миналия месец бях и в Северен Ирак, разговарях с язидите, с шабаците и други общности. Разбрах, че това, което прави ОНЕ, изобщо не е достатъчно, за да бъдат спрени конфликтите. Трябва да кажа, че ме е срам, когато говорим за държавите членки. Те намират всякакви извинения, за да не поемат част от товара и да не изпълнят реалните операции за спасяване на хората по море. Те не искат да проявят щедрост при доброволните презаселвания, не искат да инвестират в законовите начини за миграция – Срам ме от всичко това. Въпросът ми към представителката на ВКПБ не е следният. Ясно е, че тук не можем да прилагаме само подхода на моркова и пръчката, което се прави спрямо някои от държавите членки, за да помогнат с презаселването на бежанците. Нека, нека да помислим за собствената си сигурност. Защо не предоставяме по-добри образователни услуги в лагерите за бежанци в Ливан? Има 350 хиляди, като от тях голяма част изобщо не ходят на училище. Освен това, е ясно, че необразованите стават лесна плячка на терористичните организации. Разговаряхме с бежанците в Йордан, хора, които могат да преподават, защото някои от тях са били учители. Те могат да бъдат привлечени за работа в лагерите за бежанци, вместо да им плащаме за това да пребивават там. Същото видях и в лагера в Северен Ирак за язидите и християните. Така че много е важно образованието. Имам и друг въпрос към госпожа Кандлер за Либия. Видяхме, че много хора идват от Либия с тези лодки. Имаме хора от Еритрея, от Сирия. Сигурно обаче те първа ще започнат да идват и все повече либийци – ситуация, от която ще се възползват и терористите, и каналджиите, за да може да извлекат полза от това. Въпросът ми е, според вас, как ще се развие ситуацията в Либия? Струва ми се, че нищо няма да се подобри, а само ще се влуши. Благодаря ви, Яна. Нямам никакво съмнение, че всички колеги имат важни въпроси, но ние искаме да изслушаме и комисията, и ВКПБ, ОНЕ. За това, като говорим и за холистичния доклад, нека не се подаваме на изкушението, нека бъдем по-конкретни, да се ограничаваме до един-два въпроса – Това е добра възможност за разисквания в нашата комисия. Разбира се, това, което казва Ана, е много важно. Госпожа Холмайер. Първо, благодаря. Изключително интересни бяха изявленията както на комисията, така и на Върховния комисариат. Аз бях убедена от откровеността на комисия, в откровеността на комисията тя описа една жестока реалност. Имам три въпроса. Първи въпрос първо на тема лагери за бежанци на Върховния комисарят на ООН за бежанците. Напълно съгласна съм с Ана Гомес, за това, че не можем да решим проблемите, ако не помогнем по някакъв начин на хората в лагерите да се даде някаква перспектива. Някаква, казвам. Дали ще са училища, дали ще са минимални санитарни условия, дали ще са минимални е, количества лекарства, които ще се е, предоставят. Не говоря за оптимални, говоря за минимални. Е, ние, европейците, бихме могли да положим известни усилия, сигурно и други могат, но а, така принципа на основаване на международни училища в лагерите би могъл да отличи Европа и да подкрепи Върховния комисарят по този начин. Смятам, че при този огромен брой лагери за бъженци, тук говоря не само за новите, има и 20 годишни лагери, има лагери, в които живеят 1 милион хора без никаква перспектива и то вече 20 години. Тоест всичко, което допринася за живот в достойни условия, трябва да се направи. Помислете, там има цяло, цяло поколение млади хора, които училища не са виждали, чин не са виждали. Мисля, че ако направим нещо по този въпрос, ще решим доста проблеми. За това конкретен въпрос. Финансови средства, подобряване условията в лагерите, учебна дейност, в какъв порядък си ги представяте, какво може да направи Върховния комисарят и какво конкретно очаквате в това отношение от европейските държави и Европейския съюз. Втори проблем – Frontex. Frontex не може да а, реши а, проблема на Либийския бряг. Фронтекс са, имат програма за защита на, рани, на границите. Те нямат работа на Либийския бряг. Тоест трябва да попитаме комисията дали се говори и за военни действия там с госпожа Могерини, съвета и комисията, защото на либийската граница е, биват убивани хора. Хората хората не умират само защото се давят. Само, че това са хора, които ние не виждаме и не ги, обс... Е, не ги обсъждаме. Това са хората, които също са тръгнали да бягат, но не стигат до морето. Затова Имам конкретен въпрос към комисията. Колко, какви финансови средства трябват на Фронтекс? И втори въпрос към комисията. Разсъждава ли се, както при сумалийския случай, да има някакви военни а, действия, в които да не участва, разбира се, само една държава, за да се подпомогне решаването на проблема на северноафриканския бряг. И последен въпрос, механизма на презаселването. Понякога си мислим, че би трябвало държавите членки да участват повече в механизмите за подбор. Как си представяте вие това? Благодаря, Моника. Бригит, моля. Благодаря. Въпросите, които искам да поставя на, на ВКПБ и на комисията е за лагерите извън Европейския съюз. Кой ги финансира тези лагери? Дали държавите членки в Европейския съюз са готови да финансират тези лагери? Без финансиране не можем да подобрим положението на тези хора извън в Европейския съюз. И затова идват при нас. Трябва да се опитаме да дадем перспектива в живота на хора, които не бягат от война. Дали сме готови да направим това? Ако не сме, проблемите, които описваме, ще продължат. Не можем да решим проблема с по-високи стени и огради. За преселването няма да питам комисията, зная какви са проблемите там. Искам да попитам върховният комисар за бежанците. Дали имате възможности да притиснете държавите членки, за да се включат всички те в преселването, защото става дума за основни човешки права и за правото на убежище. Някои държави чисто и просто казват не проявяваме интереса. Има ли начин да се подобри положението в тази сфера? Благодаря, Бригит. Благодаря, че спази регламента. Колеги, моля ви, да придържите се към регламента от две минути. Карлос Педил. Е Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата докладчици за информацията. Представителката на ВКБ спомена операцията Тритон и каза, че е, Тритон е, няма мандат и ресурси да се заеме с такава задача. Съгласна съм с критиката за ресурсите, споделям мнението на колегите, защото става дума за много малка операция, а предизвикателството е много голямо. Поправете ме, ако греша, Казахте, че операцията Тритон няма мандат да действа по линия на такива операции. През декември 2013 година одобрихме такива правомощия, след като чухме ВКПБ и НПО-та, постигнахме компромис между парламента и съвета на министрите за всички операции, финансирани от европейския бюджет. Поправете ме, ако греша, но останах с впечатление, че Тритон няма подобен мандат. или не прилагат европейски регламент, или има някакъв друг проблем, който трябва да бъде решен. Благодаря. Да, разбирам, че искате пояснения по този въпрос. Сесило Кенге, моля. Grazie. Е, eh, sarò molto breve, molte domande. Благодаря, ще бъда съвсем кратка, защото много от въпросите, които имах, бяха зададени, но все пак остават някои неща, които не са ми ясни. Във връзка с лагерите извън Европейския съюз. Въпросът ми е следният. Какво показва вашият опит? Хората, които не биват приети в лагерите, на които не се признава статут на бежанци, къде отиват те? Къде биват връщани? В страните, от чието лагери идват, или има споразумения с други страни, които евентуално приемат или биха приели тези лица. Въобще какво става по-нататък с тези лица? И още нещо за лагерите за бежанци. Не знам дали сте наясно с действията на мафията а, при управлението на тези лагери или центрове за приемане. Как се упражнява, упражнява контрол? Наистина организациите, които управляват лагерите, не са мафиотски. Благодаря, Сесил. Благодаря, че спази регламента госпожа Вайнберг. Eh, Благодаря. Мислех си, че ще говорим по този въпрос. Мислех си, че няма да чуем кой знае какво. А, но наистина има възможност да се помогне повече на хората в бежанските лагери. Не винаги Европейският съюз трябва да определя действията на държавите членки, но имаме право да препоръчаме да се окаже повече помощ, след като и самия Върховен комисарят на ООН има нужда от помощ. Както знаете, аз съм от Швеция. Много хора смятат, че сме приели прекалено много бежанци. Да, приехме много бежанци, но имаме огромни проблеми с тяхната интеграция. Наложи се, например, да заделим, пренасочим средства от фондовете за развитие, за да можем да се погрижим за тези хора. Тъй, че Швеция в никакъв случай не може да служи за пример. Защо тези хора идват в Северна Европа? сирийците и иракчаните се надяват да получат право на постоянно местопребиваване у нас и за това предприемат това дълго пътешествие. Но в никакъв случай е, Европейския съюз не бива да определя брой бежанци, които дадена държава трябва да приеме. Това държавите трябва да си го решават сами. Сега за Фронтекс. Днес разговарях с представител на Фронтекс каналджийството, е техен голям проблем. Те работят, разбира се, с каналджиите работят с стари кораби, в които тъпчат колкото може повече хора. Ето срещу това трябва да се борим, срещу каналджийството на хора. И още нещо политиката за бежанците се определя на национално, а не на европейско ниво. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować pracy. Благодаря. Исках, искам просто да поздравя Върховния комисаря, защото се уверих със собствените си очите, очи какво правите вие. Наистина много значима работа вършите. И ако искаме да има по-добри резултати, трябва да има и сътрудничество с страните, в които пристигат сирийските бежанци. Такова сътрудничество е в интерес на Европа. В наш интерес е колкото може повече от тези хора да не се отказват от мисълта да се върнат един ден в страните си по происход, по родните си места но за целта трябва да им се предоставят възможности и в временните обежища. Освен това е много важно да се контролира разпределението на парите. Доколкото чувам в Ливан, парите са твърде малко в сравнение с другите помощи за бежанци в други страни. А в Ливан в момента са пред прага на огромен конфликт докато от Сирия е просто безпредседентен бежанският поток. Всъщност говорим с страни, които търпят голям натиск. Повече от 30% от хората в Ливан, например, са бежанци по принцип, тъй че още веднъж трябва да помислим за средствата, с които разполагаме и с които можем да финансираме. Трябва да ги използваме по-ефективно, да помагаме повече. По този начин ще помогнем и на себе си, защото няма да ни се налага да приемаме толкова много бежанци както и да разбира се, трябва да им осигуряваме перспектива да се завърнат един ден. Важно е те да не живеят по лагери, а да имат жилища, да имат, да могат да работят. Thank you. Next is Mr. Bios. Благодаря, господин Пайлос. Так се Благодаря. И аз съм от Швеция в шведския парламент има голямо мнозинство, което подкрепя приемането на бежанци и за напред. Искам да подчертая това. Но искам да подкрепя и нещо, което казаха някои от преждеговорившите колеги. Много е важно да се предприема действия за подобряване на положението на децата в бежанските лагери. И то навсякъде, и в Ливан, и в Йордания, и в другите лагери на Върховния комисариат, защото съществува риск да се загуби цяло едно поколение, ако тези деца от воюващите страни не получат възможност да се развиват в бежанските лагери. Става въпрос не само за обучение, децата се нуждаят и от психологическа помощ, Тъй, че трябва да се направи много, но трябва да се спаси това цяло едно поколение. А хората, които искат да се завърнат. Да, има такива хора, които се завръщат доброволно, когато биват отхвърлени молбите им за получаване на статут на обежище. Но тези хора за никого не са проблем, не са проблеми сами за себе си, не е необходимо да говорим за тях. Трябва да говорим за другите, които статистиката обхваща като доброволно върнали са, всъщност те биват принуждавани а, а, или експулсирани. А когато има експулсиране, знаете, че положението е унизително. Хората биват заплашвани с експулсиране и официално всъщност се оказва, че са се завърнали доброволно в кавички. Затова и статистиката сочи такъв, такова високо число. Има и друга група, която категорично отказва да се завърне родните си места. Искам да попитам, има ли някакви статистики за тази група? Какъв е броя на лицата, които биват принуждавани да се върнат и тези, които категорично отказват? Благодаря, колеги. Благодаря за отличните въпроси. В никакъв случай не пропиляваме времето си на следобед в четвъртък готвим доклад е, по тази тема. Днешния дебат е, ще бъде много полезен. Нека да чуем някои впечатления от последната среща в Рига. Там също се говореше по този въпрос на какви бяха ангажиментите на държавите членки Австрия се опитва да накара да другите държави членки да се съгласят с друг подход към преселването. Чухме няколко предложения от Ана Сепел, от Мон Ана Гомес и от други колеги. как и кога държавите членки ще поемат своите отговорности в механизма за преселването. Присъствали сте на тези заседания. Какво е вашето впечатление? Um, Кой ще бъде прав? какво да направя, да отговоря на вашия въпрос или първо на въпросите на депутатите. Първо на депутатите, моля. По първото изказване, господин Ариот, надявам се, че произнасям името правилно. Въпросът, който беше поставен, е много труден. пресяване е, е, на едно лице в Балтийските държави след няколко месеца то се оживлава в е, Германия. Предлага се нещо като договор с хората, които биват преселвани. Преселване при условие, че ще остане в държавата, където е насочено – и ако бъде открито в друга държава членка, лицето ще бъде изпратено в държавата на първо убежище. Ако приемем формулата за разпределение, не трябва да се допуска вторично преместване – Много често се оказва, че е, е, е, едва след няколко години може да се използва правото на свободно движение. Но поне първата година на лицето трябва да остане в държавата, където е преселено. Имаше доста въпроси за бежанските лагери. Първо, много добре знаем за положението в Йордания, Турция и Ливан. И по тази причина Европейския съюз е най големият донор в региона. Отпускаме повече средства от Съединените щати. Целта е да се стабилизира положението и хората да останат там. Прави сте обаче, че средствата не са достатъчни. Затова има такова увеличение. Първата година 25 5000, втората година 50 000, на третата година 100 000. Колкото повече живеят в беженски лагер, толкова повече се отчаиват и тръгват да пътуват. Затова трябва да подобрим на услугите в тези лагери, на училищата и другата подкрепа за Frontex. от госпожа Олмайер и военните варианти. Това не е в сферата на моята компетентност. Не мога да отговоря за евентуално военни операции, но сте права, че трябва да се помисли за нещо, както направихме в Сомалия. Разрушаване на мрежите на трафикантите в Ливия, Либия ще има нужда от военна операция. Част от тези дейности започнаха, но не са приключили. Но тази дейност не е в правомощията на Frontex, не е в моите правомощия. Имахте още един въпрос за преселването. Някои държави членки предпочитат да избират лицата, на които се преселват. В новия механизъм ще има определена формула за разпределение. Германия ще приеме еди колко си лица. И след това имат избор да, да подберат лицата, които ще преселят в своята държава. Някои държави членки са готови да приемат преселени на всякакви всички граждани. Съгласен съм с коментара на госпожа Сепел. Някои държави членки с голяма неохота подхождат към преселването. За това сме готови да им помогнем чрез Европейската служба за убежище, включително и помощ от ВКПБ. Госпожа Кенге, виждам, че тя е излязла от залата за връщането. Не връщаме лица в държави, където има рискове не връщаме лица в Еритрея, не връщаме лица в Либия. А пък за економическите мигранти това се прави понякога след като няма молба за убежище. Принудителното връщане, доколкото зная, <clears throat> те са определен процент от доброволните, така наречени завръщания. Имам данни в своя офис, но като цяло тенденцията е позитивна. Съгласна съм с вашата оценка за това, което прави Швеция. Ако всички други държави постъпваха по същия начин, положението ще, ще да бъде много по-добро. Във връзка с преселените лица. Госпожа Вайнбергер, Швеция, попита какво се прави срещу трафикантите и каналджиите. На 20 марта заедно с Европол ще започнем операция срещу трафикантите и каналджиите. Комисията ще представи план за действие е, срещу трафикантите на хора през следващите месеца. Това е основен приоритет, е, но той е в един цял пакет, не е отделна мярка. Накрая, за въпроса на председателя. Да, има промяна в позицията на съвета на министрите. Забеляза се на позитивна реакция <laughs> Има промяна, казва председателя, но не в подходяща посока. Движението е в кръг. Най-малкото е, не отговориха с категорично не на, на пилотния проект. На предложението за пилотен проект – Нека да ви кажа какво ще направи на комисията. Ще внесем пилотния проект в съвета на министрите през юни, заедно с формулата за разпределение. Ще попитаме министрите колко ще приемето. И след това ще кажем, ако не приемете еди колко си души, кажете ни защо. След това ще попитаме, ще дадете ли пари на Ливан, и на Турция. А ако не участвате е, в финансирането, какво друго ще направите? Нека да видим дали този подход ще е, задейства, което означава натиск от наша страна. В моят въпрос е, <clears throat> няма критика. Искам и се депутатите да познават промените в позициите на съвета има е, и някои добри инициативи в съвета. Австрийският пилотен проект е, е пример за това. Ще дам думата на госпожа Филипа да отговори на въпросите насочени към нея. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Знам, че нямаме време, но бяха зададени въпроси за бежанските лагери и проблемите с образованието на децата. Това е огромен проблем, даваме си сметка. Един от приоритетите ни е да работим с УНИЦЕФ и други НПО да търсим помощта и на местните власти за предоставяне на образователни услуги, но както каза и господин Мишел, нуждите са огромни. Ние получаваме финансова подкрепа от Европейската комисия, отделни държави, членки, както и други страни по света, но това не е достатъчно, за да се покрият нуждите. Ние говорим за една от кризите, но в световен мащаб има много повече и в Централна Африканската република и в Южен Судан. Също така кризата в Нигерия, която се задълбочава. Сигурността намалява. Част от международните работници трябваше да бъдат евакуирани. Знаем, че в Либия има нужда от международна закрила, но трудно получаваме информация. Имаме хора на място, но те имат проблеми с придвижването в страната заради влушената сигурност. Разбира се, Върховният комисар не винаги е говорил за това, че е необходимо политическо решение. Хуманитарните акции могат да помогнат, но е важно политиците и мнозина от тях са тук да намерят решение. Така ще се даде отговор на тези предизвикателства защото иначе само се опитваме да превържем раната. Има, имаше и по-конкретни въпроси за политиките за презаселване. Господин Мишел отговори на някой от тях. От гледна точка на Върховния комисариат, нека кажа, че ние също обръщаме особено внимание на идентификацията на лицата с нужда от презаселване, като повечето от държавите, които ги, ги приемат, участват и в процеса на подбор. Те могат да направят своя избор, нещо, което е логично. Попитахте ме какво съм имала предвид с споменаването на Тритон и мандата. Разбира се, ние сме запознати с регламента, нямаме нищо против споменаването на издирването и спасяването в регламента, но имайте предвид, че това не е приоритетната цел Тритон е най-вече операция за охрана на границите. Да, през последния месец се извършиха и операции по спасяване, но тук капацитетът за реакция е ограничен. Имаше и въпрос за неравномерното разпределение на търсещите убежище и бежанците в рамките на Европейския съюз. Също така се попита, защо те пристигат на едно място и искат да се окажат на друго. Това е още едно от предизвикателствата пред нас. Хората се преместват по най-различни причини – Обикновено го правят, защото в държавите членки не се прилага еднакво системата за обежище, приемат не е един и същ. Някои от бежанците се оплакват, че съоръженията за прием са твърде неподходящи и за това са искали да се преместят. Имаме и семейните и общностни връзки – Ясно е, че хората искат да стигнат до страни, където имат роднини, дори и тези роднини да са по-далечни. За тях е важно да стигнат до своята общност. Нещо, което би помогнало на интеграцията им. Това не е отрицателно. Мисля, че това е всичко. Да, може би трябва да говорим доста повече по съвместния доклад, но нека се обърна и към комисията, за да разбера какви са следващите стъпки, какво се предвижда за пилотния проект. Това, което ние планираме е да работим по въпроса за презасяването колкото се може по-бързо. Следващата седмица на 4 март сме предвидили среща в комисията. Изготвили сме също така и доклад с ключа за разпределение на бройките – но чакаме комисията да ни даде зелена светлина като на съвместния съвет на министрите през април или май ще представим предложението си. Много ви благодаря. Благодаря на колегите от ВКПБ, ОНЕ, от комисията. Благодаря за отличната дискусия. Скъпи колеги, сега бързичко да преминем към девета точка, която е свързана отново с вътрешната сигурност Конвенцията на Съвета Европ... на Европа за киберпрестъпността, тъй наречената Будапештенска конвенция ще чуем представене на правната служба. Тя ще ни уведоми за своето становище по тази конвенция. Имаше някои въпроси за допълнителните протоколи по трансграничния достъп до данните, данни, които се съхраняват в компютър, който е се намира в друга юрисдикция. Очаквам да видя господин Лукачи. Както казах, ще говорим за конвенцията, но ето виждам, че правната служба е отляво, не в политически смисъл, разбира се. Но така или иначе, въпросът, за който говорим, беше разгледан при унгарското председателство. Господи, очаквам да чуя вашето правно становище. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на комисията. Наистина, миналата година през декември получихме молба за становище по конвенцията относно киберпрестъпността, по-конкретно текущата работа в съвета на Европа, така че да се даде достъп до компютрите на други юрисдикции. Въпросът беше какви правомощия има Европейския съюз в тази област и на второ място дали това разширение отговаря на европейските норми. Разгледахме текущата работа в съвета на Европа, публично достъпните документи и стигнахме до заключението, че на този етап можем да дадем отговор само на една част от въпросите. Но, разбира се, ние трябва да разгледаме и останалите въпроси, заедно с напредването на работата на Съвета на Европа. Първо нека кажа каква е тази конвенция. Тя беше подписана от всички държави членки, както и някои други членки на Съвета на Европа и страни като САЩ и Япония. Но самият Европейски съюз не е страна по конвенцията. Конвенцията има три основни цели. Първо, хармонизиране на наказателно-правните норми при киберпрестъпност. На второ място наказателно-процесуални норми, на трето място режим за международно сътрудничество. Имаме и разпоредба за трансграничен достъп до компютри в друга юрисдикция. Но тук е важно да се прави разлика кога данните са публично достъпни и кога данните са в притежание на друга страна, която трябва да ги разкрие. Виждате, че тази разпоредба нарушава или е изключение спрямо принципа на територи... териториалността разследващите власти не могат да се позоват на взаимната помощ в правосъдието. Те не могат дори да информират страната, където се съхраняват данните. Затова и за сега имаме само идеи и планове, но не и конкретен правен текст. Няколко години вече въпросът се обсъжда и в крайна сметка съветът по конвенцията към съвета на Европа през миналия декември реши, че при настоящия контекст договарянето на протокол за трансграничен достъп не е осъществимо. Също но комитетът реши да преразгледа тази осъществимост, създаде работна група, за изготвяне на проекто становища за бъдещите действия, като мандатът ти е до края на 2016 година. С други думи, въпросът продължава да остава на дневен ред, но сега да се спра на правомощията на Европейския съюз. Вие искате да поясня външните правомощия на ЕС при разширяването на трансграничния достъп. Нека ви напомня член 3, параграф 2 на договора за функционирането на Европейския съюз разглежда тези външни правомощия. На първо място трябва да се анализира съществуването на такова правомощие. Съществува ли? Да, можем да кажем, че съществува. Конвенцията засяга хармонизирането на наказателното право в областта киберпрестъпност. Тук ЕС има вътрешни правомощия, съгласно договорите, както и директива 2013 относно атаките срещу информационните системи. Конвенцията обхваща и международното сътрудничество между правоприлагащите органи, когато се борят с киберпрестъпността. ЕС има вътрешни правомощия при събирането, анализа, обмена на важна информация. Това е правомощие, което е упражнявано в рамките на решението на съвета от 2006 година. Следователно можем да кажем, че Евросъюзът има външни правомощия в областта, която е предмет на конвенцията. Но вторият въпрос беше дали това правомощие е споделено или изключително. За нуждите на анализа можем да направим сравнение на европейските норми с тези от бъдещото споразумение. Трябва да направим оценка, така че да отговорим дали бъдещото споразумение ще засегне общите европейски правила или ще ги измени като обхват. Принципно не е необходимо европейското законодателство да припокрива напълно международните задължения. Не е необходимо също така да се доказва, че има и е, някакво противоречие между двете области, което може би звучи нелогично, но имахме наскоро едно дело пред съда, свързано с Хакската конвенция за отвличанията на деца. Много държави членки настояха за ограничително тълкуване на изключителната европейска е, компетентност в този случай. Същевременно аз няма да навлизам в подробностите, само ще кажа, че заключението ни гласи, че до голяма степен разпоредбите на Европейския съюз покриват предмета на конвенцията, следователно те ще бъдат променени или по някакъв начин нарушени от разширяването на трансграничния достъп. Сигурно си задавате въпроса, защо говорим за потенциално изключително правомощие на Съюза – това е така, тъй като съветът на Европа все още няма конкретен текст по протокола за трансграничен достъп. За това е твърде рано да говорим за окончателното решение. На второ място вие се интересувахте от протичащите преговори. Както казах, все още има несигурност относно текста на протокола. За това мога да се позова само на общите правила. И да видим как се договаря протокола. Принципно, когато Европейския съюз има изключителното правомощие за сключване на международно споразумение, договарянето е задача на комисията. А що се отнася до ролята на държавите членки, то съдът поясни, че съгласно приетото от съвета решение, комисията договаря многостранното споразумение, но се налага и тясно сътрудничество между държавите членки и европейските институции, за да има последователност в международното представителство и накрая – Вторият въпрос беше свързан с съответствието с европейското законодателство. Ние не можем да дадем отговор на този въпрос, защото тук проверката е различна от тази, прилагана спрямо европейските правомощия. При правомощията ние сравнявахме две области, докато като говорим за съвместимост, трябва да сравняваме конкретните правни разпоредби. Както гласи решението на съда, е необходимо да има достатъчна информация по реалния, не хипотетичен текст на споразумението. За сега такъв няма но както казах, въпросите за компетентността и съвместимостта не са взаимосвързани. Правомощието на Евросъюза може да е изключително, дори протоколът да не влиза в противоречие с никоя от европейските норми. Така че има голяма вероятност правомощието на ЕС да е изключително. От друга страна ни се струва, че е твърде рано да се говори за съвместимостта с европейското законодателство, но правната служба е на ваше разположение, за да се направи анализ на темата, особено когато проектопротокола започне да придобива по-конкретен вид. Of... Благодаря. Този въпрос е важен, защото ще говорим и за конвенцията за тероризма през месец март и връзката с чуждестранните бойци. Вашето становище на правната служба е изключително важно за нас. Благодаря за информацията за ефекта от съответните ни речения. особено за стратегията за вътрешна сигурност. Не зная дали слушахте внимателно това вдъхновяващо правно становище. Не зная дали искате да поставите допълнителни въпроси. Както виждате, запазих най-интересната част за последната точка в дневния ред. Моника а, иска да постави въпрос, както виждам. Не очаквах много въпроси. Моника, имате ли въпрос към правната служба? Първо исках да направя една констатация – Днес сутринта се чу обвинението, че държавите членки не споделят помежду си данни и не ги обменят. Отправят се критики, че нямало такова нещо. Ето, че сега се доказва обратното, че има желание за обмен на данни. В вашето становище, ако съм разбрала правилно, имаше много конкретно разделение докъде се простират правомощията на държавите членки да преговарят помежду си. Е, но и границата е докато преговорите станат несъвместими с условията, които поставя комисията. Къде е тази граница на несъвместимостта? Защото мога да си представя а, ситуация, в която а, държавата членка има по-различно мнение от това на комисията. Къде се изяснява въпроса, ако мненията наистина са несъвместими? Пред съда ли? Just before um, you answer um, Mrs. Holmar's question, are there any other colleagues who have a, a... Преди да получим отговор на този въпрос, имате ли други въпроси към правното становище? Имате думата за отговор. Благодаря за въпроса. Правната служба. Искам първо да подчертая, че момента, от който държавите членки трябва да следват поведението на комисията, е момента, в който съветът чрез решение даде възможност на комисията да започне преговори в е, съдебната практика. Има възможност е, за известна промяна и модус операнди. Съдът е, постанови, че държавите членки нямат задължение за, за разширяване, но са задължени да си сътрудничат тясно с комисията, което дава възможност за известно маневриране на комисията и държавите членки за практически договорености как да действат по този въпрос за трансграничния достъп става дума за мерки за разследване. Това е, е правомощие на държавите членки, както казахте и в своя въпрос. Мога да си представя, че в практическата договореност могат да се включат някои държави членки, но тук не говорим за правомощие. Ако нашият анализ бъде потвърден в бъдеще, е, очаквам да се появи проекто протокол и <clears throat> за това можем да твърдим, че ЕС има изключителни правомощия. Тогава комисията разполага с правомощия да преговаря по споразумението и правомощието на ЕС е 100% изключително. Но на практика и държавите членки участват в преговорите за споразумението. Благодаря за отговора, благодаря и за отличния въпрос. С това, колеги, приключихме дебата по тази точка. Нека да минем към точка 10. въпроси <clears throat> за писмен отговор от комисията. Елизабета Гардини е, за размен на мнения за правилника на Европейския парламент. Въпросът беше поставен през октомври е, за временната защита съгласно правило 131. Ще дам, дам думата първо на госпожа Гардини. Дали е тук колегата? Идва, казвате. Имам и други въпроси за конвенцията от Будапешта. Ако искате, мога да ги задам сега. Извинявайте, колеги, за лошото председателствуване. Моля за търпение. particularly to the staff is only the best are here. Ана, тръгваш ли си? Може би заради мен. А, все пак ще има награда за господин Коелю и за Моника. I think it's the sheer um, weight of. <laughs> I had two, two remarks for anyone who's watching this on the web stream. One is the sheer. Коментар за хората, които гледат дискусията в интернет. Може би проблемът е в това, че на дневния ред беше много дълъг. Накрая Преходът беше много рязък от бежанците към конвенцията за компютърните престъпления. И минахме към технически въпрос за правомощията на държавите членки. Нашата колега все още не е пристигнала.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 Thank you, Monica. I'm sure that's illegal. That, that, that, that, that, that, probably, that probably compares with voting for another member. Опасявам се, Моника, че това, което предлагате, е, не е коректно. Това е все едно да гласуваш е, от името на друг депутат. Това всъщност е последната точка. А, Colleagues, let me just make an announcement while she's on the way. Едно съобщение от моя страна. Четвъртък, 26. Е, Става дума за днес. в 17.45 ще има съвместно заседание с е, комисията АВКО. Това ще бъде в зала 3G2. Нека да се върнем към точка на 13 та присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за човешките права. И ще чуем правно становище и мнението на Европейската комисия така че, колеги, заповядайте на съвместното заседание. Ще се радвам, ако бъдете там в 17.45. You ready? Are you ready, Mrs. Gardini? Готова ли сте, госпожо Гардини? Ние ви чакахме. Разбира се, предполагам, че вие сте искали да дойдете на време за вашата точка, но приключихме малко по-рано, така че сега ви давам думата, за да представите въпроса си, но моля ви да бъдете кратка. Аз вече направих увода, след това ще чуем Лоро Мишел от Европейската комисия с отговора. Заповядайте. Благодаря много, съжалявам, че сте ме чакали, но ми беше казано, че в 17 часа ще разглеждаме моя въпрос. Съжалявам, че ви накарах да чакате, но темата ми е особено близка до сърцето, както впрочем и на някои други колеги. Трябва да кажа, че съм много благодарна за това, че изпълнихте молбата ми да обсъдим този въпрос тук в нашата комисия. Междувременно, доколкото разбирам, е пристигнал и отговор от комисията. Аз го погледнах и съм малко изненадана. Но, ако предположим, че е, че поради съпътстващите обстоятелства, допълнителните миграционни потоци, днешната ситуация не се разглежда като особено съществено променена какво е приложението, при какви обстоятелства ще се стигне изобщо до а, прилагане на тази директива на Европейския съюз. Само за 2014 година има стотици хиляди молби за е, получаване на статут на убежище. Още не са излезли официалните данни на Евростат, но наистина са стотици хиляди. Говори се за 440 хиляди. Общо взето, от година на година с по 30% нараства броят на тези молби. А за сирийските бежанци процентът на ръст е 109. Искам да кажа, че положението наистина е драматично. Има хора, лица, които бягат от континент, който в който се воюва, в който се пали и убива. Ние си мислехме, че е, там се гради демокрация и не можахме да разпознаем предупредителните сигнали. Тъкмо Италия обаче е много близо до страните на происход на бежанците Говоря за Средиземно море, което се превръща все повече и повече в гробище на открито. А подходът към процесите е толкова бюрократичен, че съм изумена. Отговорът на комисията, който пристигна точно преди да изтече окончателно срока и все още не е регистриран от е, регистратурата, но очевидно комисията е разгледала въпроса като второстепенен и не е осъзнала какъв колко е висок залогът. Искрено се надявам това да бъде предварителен отговор и че Европейският съюз ще има много по-конкретна реакция с оглед на изключителните трудности, които възникват. Не искам да изпадам в подробности, но има достатъчно буклади от неправителствени организации, от, например от Лекари без граници. Говори се за убийства, изнасилвания, принудителна проституция сред бежанците. Можем само да гадаем колко човешки драми се крият зад всичко това. И се питам, ако няма да прилагаме тази директива, за какво сме я приели и от кога нататък Европейският съюз ще се занимае с този въпрос? Благодаря. Не знам дали трябва да се обръщаме към UPI. Те са всъщност зад вас но сега давам думата на Лорон Мишел, за да чуем какво ще ни каже комисията. Благодаря, господин председател. Малко съм очуден от изказването на почитаемия член на Европейския парламент. Защото тук става дума за директивата, а не изобщо за убежището в Европа. В отговор на въпроса дали се задейства прилагането на директивата за време на закрила, отговорът е не, ние смятаме, че няма основание за такова задействане. Нашите системи все още работят, бройките са управляеми, а директивата за време на закрила беше приета след косовската криза, когато имахме масово нахлуване в Европа, системите не можеха да се справят. За това, за да не разглеждаме по-отделно молбите за обежище, дадохме на всички времена закрила. Сирийците получават беженски статут в Европа. 98% от тях го получават. Така че тук се прилагат нормите за обежище, предоставя се подкрепа, работим с службата, с обежища в България, в Кипър и в други страни, които са подложени на натиск, но така или иначе системата се справя – за сега не смятам, че трябва да се задейства директивата за на закрила. И нека също така подчертая, че Италия не го е искала нито Гърция, нито която и да било държава членка, тъй като това не е правилният инструмент, за да се отговори на създалата се ситуация. Не смятаме, че е необходимо да се задейства прилагането на тази директива. Нека ви напомня и дебата по-рано днес Благодаря. Would the member like to come back on that, or would you like... Госпожо Гърдини, искате ли да вземете думата? Благодаря. Само няколко думи ще кажа. Току-що чухме типичната бюрократична реакция липса, и липса на всякаква гъвкавост. А, имайте предвид, че 2,5 милиона са напуснали Сирия, но все още не са пристигнали в Европа, но те са от другата страна на брега на Средиземно море на практика на прага на Европа. Би трябвало да се прояви повече гъвкавост, за да се подходи към проблема. Ако Европа беше достижима а, по суша, отдавна щяха да са тук тези бежанци. Много съжалявам, че комисията не осъзнава това. Значи Европа като че ли се окопава зад някакви бюрократични правила, вместо да постъпи човешки и политически. Okay. I mean, under Rule 130 we have the... Съгласно член 130 ние трябва да чуем и двете страни. Комисията предостави своя отговор от техническа гледна точка, а вие пък намирате отговора за твърде бюрократичен – вас ви интересува по-широката картина. Но така или иначе, ние в комисията сме изпълнили своята процедура. С това закривам разглеждането на тази точка. Благодаря на комисията за това, че дойде, за да предостави отговора си. Благодаря ви, колеги. Това беше последната точка за днес. Но сега трябва да отидем в зала АСП 3G2 за съвместното заседание с Комисията по външни работи. Там ще разгледаме 13-та точка присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Ще ви бъда много благодарен, ако присъствате. Към мен ще се присъедини и председателя на АВКО. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви за вниманието още веднъж.